Bien. Buenas tardes. Vamos a, a dar comienzo a esta mesa de trabajo. Добър ден. Започваме работата на нашата група, посветена на един енергиен пазар. Мисля, че това е чудесен повод да обсъдим тази тема помежду ни, заедно с представители на националните парламенти. Yeah. Funciona en inglés, ¿no? Sí. Okay. Както казах, имаме чудесна възможност да обсъдим енергийната политика, Sobre el mercado, como decía. Основната тема е единния енергиен пазар. Анна Вален ще участва в работата и испанска депутата е Славия, Хорхе Страус ще бъдат с нас днес след обяд. След уводните изказвания предвиждаме време за въпроси и отговори. Моля ви, преди да зададете въпрос, да се представяте. Сега давам думата на моята колежка. Благодаря ви, колеги. Мога да ви нарека така. Добре дошли тук. Благодаря ви в, за участието, че работят тази работна група за енергиен пазар, конкуренция, регулация и търговия с е, енергия. Аз се радвам, че съпредседателствам с господин Манисала Ая който е, беше член на е, Испанския парламент. Господин Лавила Мартинес ще бъде докладчик на нашата работна група. И е, въпросите, които трябва да обсъждаме днес, е, са въпроси, които от години наред са в сърцевината на работата на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло и си остават. Европейския проект започва с енергетиката, с въглищата е, и с договора, но всъщност 70-те години енергийната политика е неуспешна. След 30 години ние успяхме да постигнем член в Лисабонския договор за съвместна енергийна политика, но това е недостатъчно. Ние трябва, днес имаме три работни групи, които дават е, добра представа за препятствията, пред които сме изправени в е, областта на енергетиката. Е, днес ние тук се съсредоточаваме какво може да се направи в целия Европейски съюз за укрепване на енергийната ни сигурност, да защитаваме околната среда и да постигнем разумни цени за потребителите. С други думи, е, да имаме и същински единен пазар в енергетиката. В е, Европейския парламент сме приели много законодателни текстове на европейско ниво, като най-последният от тях е третия енергиен пакет от миналата година. Независимо от това обаче има проблеми с прилагането на предходните законодателни пакети от една страна. От друга страна, политиката е, в областта на конкуренцията също може да бъде инструмент, който можем да използваме. Пазара продължава да бъде изключително концентриран. Има малко трансгранични оператори, които имат значителна подкрепа от техните правителства. Данъчната политика често се използва, но обикновенно е, тя е от е, компетентността на държавите членки. Така че предвид тези три основни точки, ние можем да зададем въпроса как може да се съчетае работата на европейско национално ниво, за да имаме същински единен пазар, който да бъде ефективен и който може да даде възможност на потребителите първо за избор и второ да имат разумни цени. Е, ние очакваме вашите изказвания и най-внимателно ще си отбележим е, какво е, ще кажете, защото в най-скоро време в Европейския парламент ще се изработи доклад по национално национален енергиен план 2011-2020 година и очакваме Европейската комисия да представи документ за бъдещето на европейската енергийна структура. Давам думата на господин е, Мартинес за начало на дискусията. Благодаря. Преди всичко, а, искам да кажа, че темата на тези двудневни заседания е изключително важна, защото е целта на единия пазар е устойчивото снабдяване с енергия, осигуряване на връзките а, на всички краища на пазара и гарантирането на най-добри цени. Европа може да зададе ритъм на световното развитие в използването на нови енергийни източници. Но за тази цел ние се нуждаем от една единна политика и единна рамка в Европа, в която различните държави да могат да правят своя избор. На срещата в Копенхаген Европа си даде сметка, че не може да защити, защити своите предложения, ако не е единна, когато преговоря с другите големи играчи по света. Всички знаем, че в областта на енергетиката трябва да се е, иновира и да се създадат нови работни места, и е, е, за това е много важно да се използват максимал, максимално възобновяемите енергийни източници. Е, целта на енергийната политика е да се гарантират е, устойчивите доставки на енергия за гражданите на Европа и да се намалят емисиите на въглероден диоксид. За момента твърде бавно напредваме в усилията за борба с промените климата на световно равнище и за това е необходимо да се възприеме една един европейска стратегия. Иновациите са изключително важен елемент за постигане на сериозно намаление на въглеродните емисии. И Друг важен елемент това е взаимосвързаността на енергийните пазари и разнообразяването на енергийните източници, което може да засили конкурентоспособността на Европа, конкурент, където, континент, където няма кой знае колко енергийни източници. Европа трябва да оглави процеса на, за адаптация към промените в климата. Необходимо обновление на инфраструктурите, което трябва да се финансира. В момента а, видяхме а, как липсата на регламентация доведе до економическата и финансовата криза. Именно за това е необходимо да се е, въведат необходимите законови разпоредби за гарантиране на устойчива, устойчиви доставки на енергия. за постигането на чиста е, енергия и за борба с промените в климата. Трябва да се премине от теорията към практиката. Светът се развива и Европа не може да остане назад. В епоха, в време на криза, усилията за създаване на един енергиен пазар могат да засилят конкурентоспособността на Европа. Енергията служи на всички европейски граждани и за това е необходима взаимосвързана енергийна мрежа в Европа. Трябва да не забравяме, че е милиард и 600 хиляди е, души по на ООН не разполагат с електроенергия. Е, усилията, които правят тази насока за регулиране на енергийния пазар, могат да помогнат и на тези държави. Ниско енергоемката економика е, ще бъде по-конкурентно способна и ще позволява да се създават дълготрайни, стабилни работни места. Има достатъчно причини да осъзнаем, че е необходимо единно действие. Има най-разнообразни економически проблеми и е, за да бъдат решени, ние трябва да се обърнем към възобновяемите енергии, които помагат и за защита на околната среда. Това е най-доброто наследство, което можем да оставим на бъдещите поколения. Eh, eh, Благодаря. Господин Ролф Штраух има думата. Uh, Благодаря ви, че ни давате възможност тук да представим доклада, uh, който СБ изготви и който беше изпратен до Европейския парламент. В този доклад за структурните въпроси ние говорим за бъдещите черти на европейската економика, които са от наш интерес и от ваш интерес. В този доклад е, е, за пазарната економика и пазар на енергетиката е, ние поглеждаме на нещата от различна гледна точка. Пазара, монетарната политика и в края на краищата искаме да видим как енергийния пазар и цените на енергията се отразяват на цените, на, на гражданите. Доклада е е доста обширен. Искам съвсем накратко да очертая е, основната структура, за да имате обща представа е, за пазара, за неговите основни черти и развитието през последните 50 години. После цените на енергетиката и економическата дейност, за да се види как високите цени се отразяват на економиката, на макроекономическото развитие. И в трета глава ние наблюдаваме отражението на цените на енергията върху инфлацията и всъщност това е включено в е, темата на днешната е, работна група и това е темата, на която ще се спра в своето кратко изказване. На е, следващия презерватив виждате малка концептуална рамка, за отражението на цените на е, енергията върху инфлацията и е, е, тук виждаме първостепен ефект и второстепен ефект. при първостепени ефект имаме пряко отражение, начина по който цените на енергетиката се отразяват на потребителите, на потребителските цени и непряко как те са включени в себестоеността на на продукцията и как съответно се отразяват на потребителските цени. И втори тур от е, ефекти, от последици. Това е значението е, на е, цените на енергетиката върху очакванията за инфлация и върху е, трудовото възнаграждение, върху заплатите. Сега прякото отражение цените на петрола. Първо виждаме цените на варел в различните съставки в тази цена, цената сама по себе си, течните горива, акцизите и виждаме Виждате линиите, които показват общото развитие. От е, тази диаграма става ясно, че основният източник на нарастването на цените на течните горива през последното десетилетие е, беше цената на е, суровия петрол от 10 цента до 41 цента до 2008 година. И ако погледнем мар... маржините, съответно цените за разпределението, виждаме, че те имат пряко леко, е, леко се променят и са значително стабилни. Втория основен източник на увеличението на цените и основно, който определя цените на горивата, това са акцизите. Е, те също са се увеличили значително през последното десетилетие и това увеличение се дължи е, на промяна основно на акцизите, не данъците като цяло, но най-вече на акцизите. Е, всъщност е, е, данъците определят разликите в цената на горивата в европейските страни. Следващата точка, на която се спираме, това е как се минава от петрола, рафинирания петрол и потребителските цени. Виждаме, че тук има три основни етапа. Ако погледнете от последното увеличение от 10 цента в преработения петрол е, в е, европейската територия, виждаме, че това се отразява веднага на потребителските цени е, виждаме, че тези 10 цента веднага се отразяват. 50% е за две седмици и повече от 50% от 6 до 9 е, седмици. Е, тук няма и ясни доказателства за асиметрия, е, така че не може да се каже, че цените има слабо влияние на потребителските цени спрямо цените на петрола, особено ако петрола поевтине. Сега, когато говорим за, говорим за горива, сега отиваме на е втората най-важна съставка в цената на енергията. Това е електроенергията и природния газ. тук имаме 1,2% от потребителската цена. И това, което виждаме на диаграмата е основно първо спрямо цялостния ефект. Виждаме, е, че имаме разлики в електроенергията на европейския пазар и тези разлики са по-големи е, при електроенергията, отколкото в природния газ. Е, на места обаче виждаме известно сливане. Е, цената на природния газ като че ли се уеднаквява, докато в цената на електроенергията не се наблюдава такава тенденция. Друг значителна особеност за цената на електроенергията и цената на природния газ – по отношение на движещите сили за тези разлики. Тук отново ще бъде данъка, а също така ще бъде конкуренцията и търговския марш е, както при течните горива, така и тук данъците определят разликите в цените, макар отражението да е по-слабо, отколкото при течните горива виждаме, че е, е, други съставки в цената, е, като например нетните цени, не са, е, то, е, се отразяват по-слабо е, на цената на електроенергията. Сега, колкото до политиката, т.е. тук това, за което работим в момента, ролята на конкуренцията върху цените, Първото затруднение е, е измерването на конкуренцията, е, защото има разлики и де юре, и де факто. Другото затруднение е, че е, има натурални монополи в производствената верига и те изискват определена регулация, т.е. не може да има европейска регулация. През последното десетилетие беше постигнат значителен напредък по отношение на регулиране на енергийния пазар на европейско ниво, но все пак може да продължи развързването на собствеността и трябва да се даде по-голяма възможност за конкуренция. Имаме три основни показатели за конкуренция за трите най-големи фирми на пазара Например, е, спрямо транспорта на пазар при търговията на дребно, е, което е доста децентрализирана, виждаме, че природния газ при продажбата на газ на дребно, както и в електроенергията, има 75 е, до 60% от пазара са концентрирани, т.е. степента на концентрация остава все още много висока. И това, което правим в доклада, това са емпирични доказателства, е, че е, либерализацията на пазара доведе до по-низки цени и можем да намерим и доказателства, е, че либерализацията на пазара води до намаление на цените за потребителите. Това личи и при електроенергията, и природния газ в европейския район Виждаме, че в началото на 90-те години е, е, е, регулацията е 10% от цената, докато общо 10%, докато сега е по-малко 30%. С други думи, либерализацията на пазара е в полза на потребителите. Една от е, точките, които са важни, това е, че е, е, е, добре известно е, че цените на природния газ са свързани е, с цените на петрола, но това спрямо течните горива, но когато говорим за петрол или газ е, е, има едно закъснение от 6 до 8 месеца като цяло в отражението и в това отношение пазара на природния газ за потребителите работи по-бавно. Ако погледнем електроенергията, има значителна разлика между пазара на едро и пазара на дребно това, всъщност това засяга пряко потребителите. Тук в ляво виждате цената на суровия петрол и съответно цените на електроенергията и виждате, че има близка връзка между двете. А, в дясно виждате цената на петрола и цената на електроенергията за потребителите и виждате, че е, при регулирането на този пазар цената на електроенергията е значително по-стабилна и все пак трябва да се отбележи, че поради по-голямата роля на обмена и поради по-широкия пазар – има промяна и в ценовото поведение от страна на потребителите. Е, те не сключват дългосрочни договори и цените на, за потребителите напоследък се променят по-често. И така, до тук говорим за прякото отражение, първият урод ефект. Сега аз искам да, до, да се спра съвсем накратко е на не преките последици. Това, което виждате на таблицата е, е, е че резултата от преки ефект отражението на цената на петрола върху инфлацията е различен е, е, спрямо нивото на цените на петрола. Това е разбираемо, защото когато се увеличи цената на петрола, има по-големи разходи за енергия като цяло и това се отразява съответно и на инфлацията. Е, второ, е, втория факт, който а, е, а, така става ясен от втората таблица, това е, че непреките последици върху инфлацията. Освен е, прекия ефект, за който говорим, има и непряк ефект, е, защото има очаквания за инфлация, е, има съответно промяна в заплатите, е, тоест, е, това добавя още около 50% върху цялостния ефект. Така че, ако погледнем как това се отразява върху заплатите, в е, Германия виждаме, че цените на енергията като цяло се отразява върху процента на инфлацията. Тоест има послания за определение на политиката като цяло. Това са послания от този доклад. Ако погледнем в е, макроекономически аспект е, и е, мониторинга върху политиката, общо след мониторинга върху политиката не може да работи с преки ефект, защото той не влияе върху економиката. Но той се обаче може да се отрази на непреките последици, като намали инфлацията и ако погледнете емпиричните факти, ще видите, че е, е, отражението на цените върху, на, енерги, на енергията върху инфлацията е намаляло през последните 10 години. Трябва тази тенденция да продължи но тази отговорност е, се е, споделя с онези, които определят заплатите т.е. Е, има споделена отговорност по непреките последици и процента на инфлацията. В е, еврозоната за в бъдеще е, трябва да се търси стабилност, да няма флуктуация на цените, но трябва да има и подходяща структурна политика, да има е, гъвкавост в еврозоната и по този начин ще се е, намали отражението на цените на енергията върху макроекономиката. Благодаря ви. Eh, е, Благодаря на господин Ролф. Сега предлагам да започнем с дискусията. Господин Саймън искаше да вземе думата. Може ли да ни дадете знак? I'm from the, the Irish Parliament, but a, a former member. Здравейте, колеги, аз съм от Ирландския парламент и в миналото бях депутат в Европейския парламент. Имам два въпроса. По отношение на ам, връзките между отделните държави и членки, това е много важно за моята родина Ирландия. Искам да попитам каква, а, как ще бъдат финансирани тези връзки, тези взаимоотношения, как ще бъдат определени цените, как ще се гарантира, че ще има едно единно ценообразуване в рамките на Европейския съюз и за това, че всички държави членки ще участват. Това е първият ми въпрос. Не говорихте и не споменахте биогоривата в вашата презентация. Смятам, че биогоривата в бъдеще ще се използват в комбинирани електроцентрали, ще играят значителна роля. Има и много държави членки, които обработват биогоривата по различен начин. Нямаме обща стратегия. Някои държави членки използват по-низки мита и акцизи Други държави членки увеличават вносните мита и акцизи, както е случая с Португалия и Испания. Е, и се вижда, че подходът е съвсем различен в държавите членки. Местното производство на биогорива се третира по различен начин. Някои държави внасят ефтин етанол и след това изнасят биогоривото в Европейския съюз на по-високи цени. И по този начин се поощрява производството на биоетанол на родна земя. Какво е вашето мнение? По отношение на разделянето на мрежите и собствеността на мрежите по-точно. Тези допълващи услуги, които се предоставят, в повечето случаи, както и електропроизводство, така и тези допълнителни услуги се контролират от съответната държава членка. Има и а, оператори а, на системите и на преносните мрежи, които също подлежат на регулиране. По време на пленарното заседание бях разтревожен, а, когато чух, че че се обсъжда нов енергиен пътек, а, пакет. Това може да изисква много време и много капитал, много политически капитал за изготвянето на този нов пакет и се опасявам, че а, това няма да доведе до изпълнение на нашите цели. Ние трябва да се погрижим за това разпоредите в Лисабонския договор да бъдат приложени на практика. Ир... За Ирландия и нашите съседни държави е много важно през а, следващите 10 години да а, бъде изготвено и създадено ново споразумение. Много е важно, за да могат да бъдат постигнати цели. За мен е важно да се а, правят нещата на практика, не само да се говорят. Благодарим ви. Преди да дам е, думата на следващия оратор, искам да взема отношение а, е, по това, което беше казано за включването на всички държави членки. За нас е много важно в нас Испания има дял от 2,5% в производството на електричеството. В други държави членки имаше изкривяване на конкурентоспособността. Ние постигнахме 4% в рамките на електроснабдяването. Смятам, че този процент не е толкова висок. В времена на криза снабдяването с природен газ е много важно. Испания би могла да помогне на други държави членки. Колегата ми от Испанския парламент ще може да даде повече информация по този въпрос. има и а, взаимоотношения, свързани с конкурентоспособността, които правят а, предотвратяването на нейното изкривяване трудно. Смятам, че в е, Испания нещата, системата функционира много добре. Тази система ще доведе до стабилност. Ние смятаме, че сме избрали правилното решение, както и господин Домени спомена. Ние трябва да отбелязваме и в бъдеще растеж. Трябва да създаде една обща европейска система за пренос и а, трябва да има агенция и орган, който да администритира отделните надзорни органи. Аз представлявам либералите в парламента, а също и съм в комисията по промишлеността. Бях там по време на втория законодателен период на парламента. Аз имам друго становище относно този проблем, когато се говори за енергийни пазари. Ние все още не сме член на еврозоната. Следващото а, включване на европейско ниво се превърна в един проблем, а, който по време на кризата се отрази върху енергоснабдяването. Това зна, означава, че а, някои държави членки цяла зима останаха без гориво. Е, и всъщност е, е, нямаше възможност да се окаже подкрепа на България. Трябва да има други източници, от които да се доставя да, ем, да се доставя енергия. Трябва да се проведе дискусия в парламента по този въпрос за сигурност на доставките на природен газ. Господин Квадрас написа този доклад. Той след минутка ще вземе думата. Обединяването на мрежите трябва да е задължително, така поне е заложено в доклада. На правителствено ниво трябва да се гарантира е, съответната подкрепа. Държавите членки трябва да поемат определени задължения за изпълнението на заложените критерии, свързани с е, сигурността на доставката на природен газ. Как изглеждат е, нещата с стимулите за съответните оператори и инвеститори да инвестират в разрастването и разработването на тези мрежи? без да се създадат съответните си, стимули, пазарът няма да отреагира. да отреагира така, както се очаква от него. интересно е да се чуе как е ситуацията в другите държави членки, какви стимули са се наложили там като добра практика. Това всъщност е в унисони с това, което вие казахте, че операторите са най-вече държавни и а, националните мрежи са разпокъсани и разпръснати. А, също така а, държавите членки а, се <clears throat> не искат тези мрежи да бъдат обединени, защото те ще изгубят контрола си на национално ниво. Държавите членки трябва да бъдат подканени да изпълнят съответните критерии, свързани с сигурността на доставките на природен газ и електроенергия. Смятам, че е необходимо да бъдат обединени мрежите, преносните мрежи. На второ място биогоривата. Аз не смятам, че те имат много светло бъдеще. Съществуват прекалено много проблеми. Е, в началото всичко бяхме много воодушевени, че има нова альтернатива, но ние трябва да се запознаем по-добре е, с този въпрос, е, да използваме опита на САЩ, където има много проучвания. Знаете, че някои държави членки оказват съпротива. Може би трябва да се намери едно смесено решение. Може би не отнемане на правата на, собствени, на собственост. Може би а, трябва да има преосмисляне на системата, свързана с структурата за управление. Може би трябва да има ново. А, няма нужда от ново законодателство, извинете. Трябва да използваме съществуващото в а, момента. Има проблеми свързани с прилагането на сега съществуващото законодателство. Исках да кажа нещо на представителите на Европейската Централна банка. Благодаря за вашата презентация. Но може ли а, това да го поставите в глобално ниво, в рамките на световния пазар? И какво ще е отражението на а, спадането на, на поевтиняването на долара върху а, цените на горивата? Тъй като световен мащаб все още се търгува в а, долари ние не можем да вземем решението едностранно, доколкото знам. Интересно е да се разгледа въпроса от тази гледна точка. Um, благодаря ви. Първо да отговоря с няколко думи на въпроса ви е, за е, фактите, които са изложени в доклада. Е, първо, връзките между националните системи. В доклада става ясно, че действително ситуацията далеч не е идеална, но като цяло енергийната сигурност съществува благодарение на връзките между националните системи и тя се е подобрила от 90-те години насам. Не, че нищо не се е случило, но но едновременно е, с това е, е, едновременно с това има възможности да се работи и допълнително и това е за да се засили сигурността на енергийните доставки, трябва да се свързва по-добре националните системи. Въпросът за развързването между собственост и е, разпределение. Е, от една страна имаме търговския марш, е, който е, е, може да се разшири, ако има висока интеграция между доставчиците, а от друга страна, някои твърдят, че интеграцията между производство и разпределение също увеличава ефективността на производството и разпределението като цяло. Е, един от фактите, който ви посочах за отражението на интеграцията е, че тази интеграция и развързването на собственост и дистрибуция се отразяват благоприятно, така че на европейско ниво трябва да бъдем активни и на този фронт и е, фактите е, в е, подкрепа на тази теза са на лице. А, сега, вие питахте за биогоривата. Е, е ние нямаме пряк отговор на това. Ако погледнете на е, сценария, който е разработен за бъдещото развитие на европейското пространство от Европейската комисия и Европейската енергийна агенция, е, отделя се по-голямо място на е, биогоривата, но все пак мястото им е ограничено и твърдите горива си остават основни източник на енергия. Е, последната точка, е, е, която повдигнахте, връзката с американския долар и цената на, електроенерги... на енергията като цяло, действително има връзка между курса на долара и цената на енергията, но тази връзка не винаги е стабилна и постоянна, така че тази зависимост не е постоянна, тя не е константна величина. Е, всъщност, е, дали курса на долара се отразява на флуктуацията на цените, е, мога да кажа нещо по-общо по финансиализирането на цените на енергията на международния пазар ако се е, смята, е, че пазара на суровини значително се е разширил, но като цяло още е трудно да се е, покаже и да се докаже, че финансиализирането на пазара на енергията дига цените нагоре. Поне това, което знаем до момента, не ни дава възможност да говорим така. Примерно, цен... флуктуацията на цените 2008 до 2009 година не доведе до значителни промени в търсенето и предлагането, така че е, за сега е, все още не може да се говори за финансиализиране. И е, не знам дали курса на долара се отразява пряко на летливостта на цените. Muy brevemente, las cuatro Съвсем накратко. На четирите зададени въпроса по отношение на мрежата взаимосвързаността на мрежите за снабдяване с електроенергия. По-настоящем в Европа не се питате кой е собственик на мрежата. Трябва, разбира се, да бъдат построени съответните инфраструктури, да се гарантира частно обществено финансиране и тогава да се вече да се разграничат различните услуги, които се предоставят на гражданите отношение на разнообразяването на енергийните източници. Кои ще бъдат по-важни, кои ще бъдат по-удачни, това ще проличи от реакцията на самия пазар. Ние имаме възможност да иновираме, да гарантираме технологично развитие. Възможно е някои от държавите членки да се специализират, примерно в вятърните генератори, други в други енергийни източници. Едва в последствие ще се направи преценка кои са най-ефективните енергийни източници. По отношение на сегашната рамка, трябва да се възползваме от нея. Това мога да кажа. Трябва да намерим решение на съществуващите проблеми, а не да създаваме нови проблеми. Сега вече гражданите на Европейския съюз могат да се движат свободно на негова територия. Имаме единен пазар. Защо да? А, да създадем единен енергиен пазар. Защо енергията да спира на националните граници? Това въжи и за възобновяемите енергийни а, източници. Да кажем, ако една държава произвежда много енергия от а, благодарение на вятъра, защо другите държави членки да не се възползват от това? Тоест да, обединяваме всеки един напредък напредъка по отношение на всеки един източник на европейско равнище. И така ще постигнем устойчивост на доставките, защото от това зависи от оцеляването на планетата, намаляването на емисията на въглероден диоксид и така нататък. Мисля, че с това отговорих на различните въпроси госпожа Мадиркис. Господин Колан, а той си излезе. Исках да му отговоря. Познаваме се от предишния законодателен период. Европа е много уязвима в енергийно отношение, защото е твърде зависима от външния свят. И знаем, че основните доставчици на петрол и газ са доста несигурни, нестабилни държави. Да, проблемите в Украина има в Близки изток още по-нестабилни държави. Затова е един от основните проблеми е да се гарантира стабилност, устойчивостта на доставките на петрол и газ. И обаче имаме и местни източници на енергия. Това са въглищата. Много често въглищата се споменават, когато се говори за намаляване на емисиите въглероден диоксид но разбира се, съществуват вече технически и технологични възможности, които могат да позволят намаляване на тези емисии. Това вече е залегнано в редица документи на комисията и в нашите бъдещи планове. Ние трябва да използваме местните източници, когато обсъждаме бъдещите възможности. Съгласна съм с казаното за взаимовръзките, за споделянето на възобновяемите енергийни източници. Благодаря. Остава ни още време. Можем да продължим с няколко въпроса още. Господин Войс. Няма го. Госпожа, господин dalyviai, aš manau, kad Lietuvai tikrai yra nemažiau. Аз мисля, че за Литва, както и в Ирландия, ние основно се интересуваме от връзките с националните системи. Е, в, момента в Литва ние сме в изключителни обстоятелства. Ние изцяло зависим от един единствен източник на е, елект на енергоисточник. Нашата електрическа система и природен газ е, са изцяло зависими от руския пазар и нямаме никаква връзка с Западна Европа. През 2009 година е, плана за връзка между националните е, енергийни системи беше одобрен в Литва и неговото прилагане ще ни даде възможност да преодолеем енергийната изолация и ще създадем енергийна връзка с съседните двете страни и съм убеден, че следващи стъпки за създаването на енергиен пазар в Европейския съюз е, трябва е, да бъдат в е, координация с развитието на трансевропейска транспортна мрежа защото чрез единна енергийна инфраструктура в Европа ще можем да вървим напред и е, да е, е, търсим разумни цени за нашите потребители. Искам да се възползвам от тази възможност и да попитам експертите дали без единен пазар може да се създаде регулация на цените. Благодаря ви. Добре, благодаря ви. Искам да припомня в началото един много добър пример, който Испания и Португалия дадаха, създавайки общ пазар между двете страни, общ пазар в областта на енергетиката, така че те могат да служат за пример. Те започнаха с либерализацията на енергийния пазар и бяха последвани от останалата част от Европа. Както каза колегата от Ирландия, доста държави членки побързаха да последват примера на Испания и Португалия. Португалия води една устойчива енергийна политика от години насам и това се признава в Европа. Направихме много в областта на вятърните генератори и възобновяемите енергийни източници. По вятърна енергия сме достигнали високите световни стандарти. <clears throat> Португалия вече изнася енергийни технологии към другите страни за производство на вятърни турбини. И ако имаше мрежа, която да е свърза с останалите държави, можеше да увеличи износа си. Организирахме обществени поръчки за слънчевата енергия, което също е добър пример за останалите държави. по отношение на, образуван... на ценообразуването. Това е често срещан проблем почти във всички страни, когато ние знаем, че много често петролните компании не, реагират адекватно. Когато цените се покачват на барелата, веднага покачват цените на дребно. Когато падат, обаче не правят същото и това не е допустимо. моята цена, потребителските цени, в моята страна потребителските цени, прощавайте, а, а, се определят в зависимост от флуктуациите на цените на, на суровия петрол, но това би трябвало да се регулира също на европейско равнище. Трябва да се улесни достъпа до петрол. В моята една програма Магелан, известна в целия свят за компютеризация. Още от началното училище децата разполагат с компютри в училище и по този начин ние демократизирахме информатиката, компютрите. По същия начин би могло да се помисли да се демократизира и енергетиката и най-вече производството на електро или достъпа до електроенергия. Понякога се казва, че нали, португалската индустрия не е толкова конкурентно способна като испанската, защото в Испания субсидира своята енергетика. И за сега за това е проблем за Португалия. Виждате, че е, е, на Иберския пазар, на Иберския полуостров пазара е трудно се регулира между Испания и Португалия. Представете си какви ще бъдат трудностите на европейско равнище. Много е важно да се запази конкурентоспособността. Тук бих искала да попитам специалистите от Европейската банка по какъв начин държавите членки могат да изпълнят, да създадат общ пазар, без да нарушат конкурентоспособността. Сега давам думата на господин Сканер от Испания. Благодаря ви. Искам да поздравя господин Фелис Лавия, нашия докладчик, както и господин Штраус за изключително интересното проучване, което ни представи. Ще се опитам обаче, с ваше позволение, да направя някои заключения. Цените на енергията варират твърде много. Докато все пак началните цени са горе-долу близки. Защо? Цените на енергията, най-общо казано, за, биха зависели от а, взаимосвързаността на мрежите в Европа. По ефекта на скачените съдосе, ако има взаимовръзка в Европа, ще има и уеднаквяване на цените. Това е вярно. <clears throat> Но има редица могъщи фирми в тези държави, И много често се сблъскваме с един проблем. Търся си думата всъщност. Има редица фирми, които се сблъскват с един и същи проблем, но искат да рентабилизират снабдяването си с енергия. как след нещата с трансевропейската мрежа. Всяка държава членка има свое собствено законодателство и всяка има различни на ширина на релсите, да кажем. Но, въпреки това са свързани. Значи е възможно, след като влаковете в Европа са, могат да минават от държава в държава, да се направи подобно нещо в областта на енергетиката момента се опитваме да създадем единен път, един, един, железо, един железопътни релси от север до юг и правим опити да направим същото и в областта на енергетиката, където сме доста закъсняли. Струва ми се, че има доста сходни черти между двата проекта. Обеден съм, че ако различните държави членки успеят да се споразумеят помежду си, ще бъде чудесно. Защото това ще позволи да се разшири взаимосвързаността Единствената опасност е, че тези могъщи фирми ще станат твърде могъщи. тези фирми имат такава власт, че държавите членки се притесняват и се колебаят дали да приемат законодателни мерки, които са в техен ущърп. А когато погледнем глобалната ситуация, виждаме, че потребителя е изправен пред огромни опасности. И политиците в Европа ние трябва да създадем рамката за едно сигурно потребление на енергия. Това въжи и за природния газ в Централна и Източна Европа. Трябва да се гарантира подаването на енергия на достъпни цени за потребителите. Енергия която можем да ползваме и която същевременно да е чиста. Затова смятам, че трябва на всяка цена да избягаме монополните предприятия. Защото иначе не можем да гарантираме конкуренцията. Благодаря. Eh, Благодаря. Бяха зададени доста въпроси. Госпожа Валян ще започне. Uh, много се радвам, че мога да <clears throat> коментирам въпросите, които повдигнахте. Аз няма да се провъзглася за експерт, аз съм просто политик. И ние се опитваме да търсим най-добрите решения, които ни посочват експертите. Аз мисля, че има вече готово заключение. Въпросът за взаимосвързаността на мрежите се повдига от всички и тя е очевидна необходимост, за да има европейски пазар на енергията. Взаимовръзката, да, но както вие сами, сам казах, сами казахте, има много национални интереси, които се противопоставят на изграждането на общ енергиен пазар. И е, тези е, интереси е, повеляват е, да се закрилят националните предприятия и не винаги на първо място се поставят интересите на потребителите. Понякога интересите на дадени дружества са на първо място. Аз съм съгласена с вас, че без либерализиране на пазара не може да се мисли за намаляване на цени, и за разнообразяване на енергоисточниците. Не знам как може да се реши въпроса при положение, че някои страни отпускат субсидии, включително и моята страна отпуска субсидии и затова Брюксел оказва силен натиск за либерализиране на цените. Но предвид економическата криза, мисля, че много граждани е, много е, пострадаха от кризата и ще има е, проблеми с отказа от субсидии. Някои повдигнаха въпроса за Набуко и факта, че се стремим да намалим зависимостта си само от един единствен източник. Е, продължаваме да мислим за изграждането на нови нефтопроводи, е, които черпят от почти един единствен източник. Аз съм скептично настроена към Набуко, защото е, ако нещо не се случва до сега, не знам дали ще започне. Начина по който беше замислен на Буко няма да може да се осъществи. Може би е, е, трябва пътя е, на газопроводите да се промени. Не знам дали изграждането на газопроводи за бъдеще ще ни помогне. Аз мисля, че в този смисъл Испания е пример, а, а, Испания е твърде далече от Русия, за да строи газопроводи. Тя изгражда терминали и събира газ от цял свят и не е зависима само от един единствен източник. Трябва да има входна точка и мрежа за е, е, разпределение. Мисля, че това е, е бъдещето, но не знам как точно ще се осъществи то. Това е за момента. Благодаря ви за вашите коментари. Аз искам да се познава това, което беше каза, казва госпожа Монис Кури. Тя каза, че технологията ще окаже влияние върху развитието на енергоисточниците и това е така. Знаем, че използваме местни източници и Европейския съюз създава и програми в тази насока за използването на чисти източници на енергия. Технологията е много важна, не само а, при тези енергоносители, но и при други такива. Развитието и изграждането за при използването на а, тези чисти енергоисточници, едва ли се финансира от една държава членка. Ние проиграваме всички наши шансове за достъпа до чисти енергоисточници и в тази връзка и за гарантиране на доставките. Ако загуби нашата водеща роля в областта на научно-изследователската дейност, то ще имаме проблеми, свързана, свързани не само с нашата водеща роля при използването на чисти енергоисточници, а също и по отношение на иновативни технологии. Що се отнася до иберийския енергиен пазар, това е много важен пример. Енергията не познава граници. Ние трябва да седнем заедно и да намерим едно общо решение. И има такова съвместно решение и при а, други проблеми ние сме а, видели, че можем да постигнем съгласие и да се обединим около решаването на определен проблем. Дори тези държави, които в момента са в неизгодно положение, ще се облагодетелстват от а, един такъв общ подход. Всяко семейство а, има малък а, парцел, за който се а, грижи и ако ам, се въведат възобновяемите източници на енергия, се увеличи техния а, дял. Това ще е добре и за земеделските стопани. Това се отнася и до гарантиране на доставките на електроенергия. По отношение на въпроса даден на господин Ксерда, свързването на мрежите, промяна на цените. Да, в рамките на вътрешния пазар ще има по-голяма конкурентоспособност. Примерът, който беше даден с железопътния транспорт, също се отнася до това и е много удачен – без един общ вътрешен пазар не можем да гарантираме електроснабдяването. И в а, а, единия вътрешен пазар не съществува една стратегия за 21 век и а, това е много важно за нашите граждани. Такава стратегия да бъде изготвена. Ние трябва да служим нашите граждани и само тогава Европа ще е едно по-добро място за живота. Сега само съвсем нещо накратко искам да кажа за потребителите. Каза го въведението. Потребителите ще си останат основна наша грижа. Ние наблюдаваме цените за потребителите. Това ни е работата. И <clears throat> ние разглеждаме всичко от тази гледна точка. Така че аз Подкрепям такава гледна точка. Някои от нещата, които споменахте. Е, първо за асиметрията. Вие по-добре от мен знаете какво стана в Португалия. И всъщност всичко е свързано с реакцията, но общо реакцията нагоре и надолу на цените на потребителите, ние не откриваме доказателства между различните страни или във вашата страна. Може би за известно време има такава зависимост, обаче при нас няма системна асиметрична реакция. Поне ние не я наблюдаваме системно. А, може би Движението на цените може да се измери, но все пак е, трябва да внимаваме, когато оценяваме такова, такива събития. Говорихте за субсидии и да, е, бих се съгласила с вас, в смисъл, че ако това води до изкривяване на пазара, е, то тогава това вреди, но най-важно от всичко е да има дългосрочна перспектива, защото енергетиката и връзката между националните системи изисква инвестиции, т.е. трябва да има дългосрочна перспектива, последователна политика. Е, трябва да работим ръка за ръка, да имаме общи цели, но това е от политическа гледна точка, но също така и е, е, парниковия ефект. Може би субсидирането на определени източници за сметка на други не винаги върви ръка за ръка. Сега Говорихме за либерализиране на цените, дали цените трябва някъде да са еднакви. Източниците не винаги са на една и съща цена. Енергет... Е, е, е, но в някои райони енергийния микс не е различен, защото в този микс има значително участие на ядрената енергия докато при други има цена на нефта, която се отразява върху продажбата на електроенергия. Е, така че е, между различните страни състава на микса е много различен и това е едно от обяснението за разликите в цените. Е, говорим за мрежите. Разбира се, че стои въпроса и за конкуренцията, е, че трябва да е, е, е това е, бяха забележките от моя страна. Преди да дам думата на следващите оратори, искам да посоча някои неща, които смятам за много важни. На първо място, общ... а, ние не засегнахме най-важният източник на енергия. Това е спестяването на самата енергия. Трябва да се поощри енергийната ефективност и ако енергията се разглежда като а, основна суровина, то а, нашата конкурентоспособност ще се повиши. Редица колеги а, споменаха, че въз основа на новите технологии, може би а, ще имаме шанса да поемем ръководната роля при разработването на нови технологии. Може би а, украинската криза можеше да се а, предотврати, когато мреж да бъде обединена и минава през Франция. Франция има газопровод с Алжир и можеше в инсталациите за използване на втечнен газ проблема да се предотврати. На, а, давам думата на господин Лавивия. Искам да благодаря на всички а, участници за техните коментари и за тази интересна дискусия. Ще се опитаме сега да направим едно обобщение, да обобщим тази информация в един документ и а, основната обобщена информация